към следващата точка от дневния ред – разисквания по случай на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Първата точка се нарича положението с правата на човек е, в Крим, по-специално на кримските татари. Започваме дебата. Първо ще дам думата на авторите. Започвам с господин Бютихофер за една минута. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Мисля, че е нормално и подобаващо да създадем една обща резолюция, в която да подчертаем положението с човешките права в окупираните територии на полуостров Крим. По-специално кримските татари са обект на преследване от самото начало, от страна на т.е. от самото начало на руската инвазия. Техните избрани представители нямат право да изпълняват своите задължения на избрани представители, а те имат право да изпълняват своите задължения по силата на украинското законодателство. Русия в действителност репресира кримските татари, тъй като има голямо недоверие е, от тях е, относно ролята на, на Русия. Мислим и сме уверени, че парламента трябва да изкаже своята солидарност с кримските татари и е, ги подкрепяме и се надяваме, че вие ще подкрепите този текст. група. Благодаря ви. Преди две години една мултинационална група от е, представители на НАТО отидоха в Киев, във Върховната Рада. Тогава се изпълням, че госпожа Могерини присъстваше. Тогава президент беше господин Янукович, а, а това, което се случи на Майдана, се случи няколко дни след това, а присъединяването на Крим няколко седмици след това. Аз бях на а, площада и а, видях какво се случи видях как снайперистите удариха първите си жертви. Аз съм говорила с гражданите и съм обединена, че извинете, и съм убедена, че именно това е волята на а, гражданите. Тези граждани желаят Украина да се промени въпреки всички изпитвани трудности. И ние дължим на народа нашата солидарност. Нека да не признаваме присъединяването на Крим. Путин се опитва всячески да ни разедини, да разбие нашата солидарност. Ако променим подхода си, това ще е признак на слабост. Затова, моля ви, нека приемем тази резолюция. Благодаря. Господин Панцери, нарушенията на правата на човека в Крим са нараснали значително след незаконното присъединяване и окупация на полуострова от Русия. Множество международни организации съобщават е, за лошо третиране на татарската общност. След бойкота на референдума през марта има безследно изчезнали лица, изтезания, извън съдебни престъпления. Унези, които не искат да приемат руско гражданство, са подложени на дискриминация. Освен това, се налагат ограничения на медиите. Ние осъждаме тази ситуация. и Искаме да й се сложи край максимално скоро. Господин Преда има думата. Благодаря ви. Радвам се, че най-накрая имаме възможност да обсъдим случващото се в Крим. Повече от 6 месеца моята политическа група се опитва да впише в дневния ред на Европейския парламент тази тема. Трябва да е, признаем, че останалите политически групи възразиха. Единствено европейските консерватори ни подкрепяха до този месец. И защо? Заради двусмисленото ни отношение към Русия и присъединяването на Крим. Голяма част от европейските депутати искат да отидем на официално посещение в Русия. Смятам, че е абсолютно неприемливо да го правим, докато всички наши колеги продължават да фигурират в черния списък на Кремъл. Не може да има посещение, докато Русия не се е оттегли от Крим. Това са условията. Благодаря госпожа Гонзалес Пения, с една минута. Благодаря, госпожо председател. В Крим ставаме свидетели на това как геополитическите интереси просто потъпкват онова, което хората искат, техните желания и стъпкват техните животи. Мисля, че е време да се вдигне ембаргото, за да се избегнат драмите на цивилното население. Много се тревожим и за нарушаването на човешките права, за положението на кримските татари и на всички мълценства. Правото на местното население трябва да бъде зачитано в Крим и навсякъде другаде по света. Ето защо следва да има преговори под егидата на Европейския съюз и следва да се създадат необходимите условия, за да може хуманитарната помощ да стига до хората и освен това журналистите и всички НПО също трябва да имат достъп до този район. Последният оратор от името на авторите, господин Оштравичус, за една минута. Госпожо председателя, колеги, руският президент Путин в интервю за Билд каза, национал... национ... Налния преврат е изпашил 2,5 милиона души руснаци, живеещи на Кримския полуостров. И тогава никой не е стрелял. Но президента Путин лъжи пред целия свят. Ваша отговорност, господин Путин, са всички онези, които са безследно изчезнали или убити от 2014 година насам. Има много кримски а, татари, които са загубили а, е, живота си. Джифаров, а, Джевдет Исламов, а, Абсалямов, а, Каниев, а, Терехов. А, и това съвсем не е пълен списък. Колеги, нека да не повтаряме грешките от 20 век. Нека да наричаме нещата с истинските им имена. Thank you. Благодаря. Сега от името на политическите групи първи оратор господин Пленкович е за една минута. Благодаря, госпожо председател. Нашата резолюция подкрепя правото на Украина да се стреми към Европейския съюз и обръща внимание на международната общност към нарушаването на човешките права в Крим от страна на Русия. Ние подкрепяме правото на на населението да, да живее добре и сме против политиките на Русия, изтезанията и така нататък. Ако руските власти искат да подобрят своите отношения с Европейския съюз, те трябва да се оттеглят от Крим и да позволят на Украина да установи контрол върху тази своя територия. Много е важно международните организации, НПО, медиите да имат неограничен достъп до Крим и тяхното присъствие трябва да се координира с украинските власти. Ето защо приветствам мисията на специалния представител на е, съвета на Европа. Освен това, подкрепям предложения формат Женева Плюс и е, смятам, че трябва да се положат усилия за спиране на конфликта в Крим и в Донецка и Луганска област. За тези каузи трябва да се работи заедно, защото причините за проблемите са едни и същи. Благодаря господин Сани за една минута. Благодаря ви. Нека в този парламент да стане ясно, че всички политически групи тук желаят да се решат проблемите в Крим. За тази цел Путин трябва да прекрати тези варварства срещу народа на Крим, включително и срещу националните младсинства там. Позицията ни в това отношение разедини нашата солидарност. Всичко, което правим, само налива вода в мелницата на господин Путин. Ето защо бих искал да призова всички колеги да се придържат към санкциите наложени на Русия. Моля, не подкопавайте ефекта на тези санкции с различни мотиви. Това би била най-голямата грешка. Благодаря, господин Демес Макер. Дами и господа, ако някога сте били в Крим, знаете, че това е много красиво туристическо място, с красив език, с култури и традиции. Бях след това само няколко месеца след анексирането му от Русия. Сега той се е превърнал от един красив остров в остров на страха. Ние знаем какво става с спазването на правата на човека, защото а, позицията на управляващите е, ако не ви харесва, много ви здраве. Татарската общност е особено силно засегната техните а, медии, техните места а, за молитви също са силно засегнати. Международната общност започва да осъзнава проблема, но все пак трябва да се ангажира и Русия, за да се намери окончателен изход. Госпожа Калас. Русия проявява интерес е, към потискането на правото на свобода на словото за кримските татари, защото те са много критично настроени спрямо руските власти. По време на референдума за Крим те бяха много активни. Те протестираха срещу референдума, носиха украински флагове. Да не говорим за това, че те не са забравили потискането от е, съветските власти през 1944 е, година. Кримските татари по това време не можеха да е, учат на своя език. Е, е, сега се закриват телевизионни канали, които са на езика на кримските татари. Те отново не могат е, да учат на своя език или да е, получават достойни работни места. Правата на кримските татари са сериозно застрашени и аз мисля, че Русия трябва да гарантира, че тяхната култура и език, културата на кримските татари ще бъде съхранена. Господин Щетина за една минута. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, правото на образование и обучение на езика на татарите и на украински език не се зачита в Крим. Броя на училищата за татарите е намален, свободата на словото е заложена на карта, татарски медии са затворени е, с сила, е, културни паметници на кримските татари се разрушават. Ние трябва да порицаем това сплашване на населението и сплашването на лидерите на татарите. Е, някои лидери от дълго време говорят за това, че Русия иска да окупира е, Крим. Е, един от най-гласовитите критици, Мустафа беше хвърлен в затвор още през 76-та година за това, че критикуваше онова, което се е случило в Чехословакия години по-рано. Политиката на, на, на Русия спрямо кримските татари е неприемлива и кримските татари заслужават нашата подкрепа. А Крим си е територия на Украина. Благодаря. Благодаря. Двата милиона души, които живеят на полуостров Крим, са обект на безпредседентни форми на нарушаване на правата на човека. Кримските татари всички категорично се противопоставиха на незаконното анексиране на полуострова, което за тях означава сплашвания, отвличания, изтезания, актове на насилие, без да имат право на съдебна защита. Местното население няма достъп до международните органи, които могат да бъдат сезирани от повечето европейци в случай на нарушаване на правата им. Проявяваме солидарност към цялата общност на, тата, на кримските татари, както и към всички от тези украинци, които са в уязвимо положение за това, че открито подкрепят териториалната цялост на Украина. Призовавам Руската федерация и компетентните органи в Крим да предоставят достъп на международни органи на съвета на Европа и други. Благодаря. Господин Танък за една минута. Благодаря, госпожо председател. След незаконното анексиране на Крим през 2014 от Русия, татарското население на този полуостров, както и украинско мълцинство, нямат защитени основни права и свободи. Татарите бойкотират наложения референдум за руско управление, който подозираме бе фалшифициран и а, отношението към тях а, може да бъде проследено до 1940 година и режима на Сталин. Всички медии, които ползват те, са забранени, техните празници също. Има незаконни задържания на този полуостров. Положението с правата на човека е много притеснително. Заклеймявам анексирането на Крим, той принадлежи на Украина. Де-факто властите трябва да спазват правата на човека, когато а, имат отношение с татарите. Международната общност наблюдава внимателно процеса. И сега господин Синадинус. Госпожо председател, Европейският е, съюз изрази своето мнение за различните страни и техните власти. Но всъщност той се управлява от отделни държави, например Германия. Аз мисля, че ние се държим лицемерно за този район. Ако погледнете ограничението на правата на човека в Истанбул или Константинопол, ще видите, че там пред хората се издигат всякакви пречки. И ние си затваряме очите пред много неща. Не виждаме, например, продължаващата окупация на Кипър, например. Не обръщаме достатъчно внимание на други страни, които допускат влизането на огромен брой мигранти в европейска територия. И сега по отношение на татарите има от 20 години насам имаме връжди с Русия. Не бива да бъдем лицемери. Сега господин Поспишил е един от е, двамата оратори, на които ще дам думата в рамките на процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че мога да се изкажа по тази тема и да кажа нещо, което вече опомена господин Щетина. Като чех, съм изключително удовлетворен от това, че през 1968 година господин Мустафа Джамили протестира срещу окупацията на Чехословакия и че подкрепи нашия народ. Сега трябва да подкрепим тази нация, която е потискана вече от 20 години насам. Призовавам Русия да престане да сплашва татарите и да зачита техните права. Заглушава се гласът на татарските медии, например. Около 20 000 татари миналата година са напуснали полуостров Крим поради натиска, който им се оказва. Напуснали са Крим, за да се установят в Украина. Отново сме свидетели на татари, които напускат дома си. Не бива да допускаме това. Трябва да оказваме натиск върху Русия. С удоволствие забелязвам, че днес в Страсбург чуваме гласа на кримските татари и говорим за тях. Те са малка държава и виждаме какви са последствията от анексирането на Крим. Говорим за неща, които не са в ръцете ни. Вчера дебатирахме заседанието на съвета. В изказването на председателя на съвета не чухме нищо за Крим, за споразумението от Минск, както и сериозната заплаха от агресия от страна на Русия и проруските сили. Нито дума не се чу за Nord Stream 2 или Северен поток 2. Този проект унищожава резултатите от нашите санкции срещу Русия. Той доказва факта, че не реагираме достатъчно силно. Трябва да се реагира винаги там, където може. Давам думата на госпожа комисаря. Или господин Бутикофер иска да каже нещо по процедурен въпрос. For... Искам възможност да реагирам на лична нападка Искам да отбележите това в моите думи. Аз приветствах факта, че шест политически групи се обединиха за обща резолюция. И този настоящия дебат показа, че между нас има единство. Съжалявам, че господин Преда използва времето си за изказване, като са автор да нападне други автори като мен. Той каза, че онези, които не са подкрепили предложението на ЕНП, проявяват двусмислено отношение към руската окупация на Крим. Според мен това е невярно, то е и обидно. Отхвърлям категорично това обвинение. Вашето изказване беше възоснова на член 164 от правилника. Госпожо комисар, имате думата. Госпожо председател, дами и господа, изминаха почти две години след незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Руската федерация. Не Европейския съюз не признава анексирането и го осъжда, освен че това е сериозно нарушение на международното право, незаконната анексация се отрази отрицателно върху ситуацията с правата на човека. Системното ограничаване на основните права на човека и основните свободи е характерна черта на ситуацията на полуострова. Налагането на руските закони и гражданство – доведе до там, че има правна несигурност и дискриминация. Кримските татари и други жители, които подкрепят териториалната цялост на Украина, плащат висока цена за своите мнения. Събитията в Северопол за, в памет на депортацията а, не бяха забранени, бяха закрити медии и самоуправляващия се орган на кримските татари и неговите ръководители са подложени на преследване. Изчезването и изтезанието на млади татари не са били разследване. Госпожа Могерини обсъди тези въпроси, когато се срещна с представители на римските татари през 2015 година искам да подчертая, че Европейския съюз се притеснява от задържането на Александър Колченко и други. Европейския съюз следи този случай, който е нарушение на правата на човек и елементарните стандарти на справедливост Европейския съюз ще настоява за връщането им в Украина. Европейския съюз настоява за, пълни, за пълен свободен и неограничен достъп на международни правозащитни организации до Крим и Севастопол. Приветствам мисиите, проведени до сега. Мисията на комисария на Света на Европа за правата на човека през сесента пролета на 2014 година, не официалната мисия на Турция през 2015 година и продължаващата дейност на правозащитната организация на ОНЕ. Също така приветстваме дейностите на автономните институции, които сега няма достъп до полуострова но документират нарушенията, използвайки различни източници. Надявам се, надяваме се, че последната мисия, е изпратена от генералния секретар на съвета на Европа, ръководена от Студман, ще създаде основа за подобряване на ситуацията с правата на човека в Кримския полуостров. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Получил съм 6